Уважаеми колеги, чухте трагичната новина за атаката в Северна Ирландия, е, в една военна база, където са убити двама войници. Сепа Марк Куинси от Бирмингъм и Сепас Азимах от Лондон и са ранени четирима е, други, и включително двама цивилни. Един от тях е полски гражданин в критично състояние. Тази убийствена атака върху силите за сигурност в Северна Ирландия е ужасяващ акт, който заслужава най-осъдителна оценка. Изразяваме съболезнованията си за семействата на убитите, които са дали живота си за своята общност и е, изказваме